Добро утро! Обявявам още веднъж за открито за заседанието на комисията. Господин Непинг има въпрос по дневния ред. Господин председателю, искам да ви обърна внимание на случай с корупция в Чешката република. Господин Дейвид Пат, който е от бухемското правителство, бе арестуван с 7 милиона чешки крони а, и други а, хора а, са арестувани. Става дума за средства от фондовете. Според съобщения в пресата от осведомени източници, правителството е открило е, чешката равностойност на 1,2 милиона евро под е, пода на неговата вила, под подовото покритие. Това е текущ скандал в Чешката република. Става дума е, за обществени средства, средства от бюджета на Европейския съюз. Бихте ли замолили комисията да ни уведоми на следващото заседание какво става, за да знаем? Защото ние трябва да отговаряме на въпроси в този дух и е полезно да имаме информация. Въпросът е фактически за включване на тази тема в дневния ред на следващото заседание. Благодаря. Благодаря. Обърнахте внимание, че има съобщение в пресата, но имам и други искания за думата. Моля кратко. Please. You have the floor. Заповядайте следващата колега. Я съм едно хотела тази stručně реагуват в съучасне добие. Госпожа Бржо Бжобохата, искам да реагирам, ако ми позволите. Рад, bývalý to hejtman Středočeského края. Господин Рад, е, чешки е, депутат, е, е бивш министър в Бухемското правителство. Той в момента е задържан за корупция. Естествено, медиите веднага съобщиха това. Следващата седмица той ще бъде изправен пред съд, ще му бъдат повдигнати обвинения, ще има и разследване. Мисля, че тук ще се проведе детайлно разследване. Е, господин Пипер, господин председателю, бих е, предложил да гласуваме още сега, защото много е амбициозен дневният ни ред, особено днес, ако е възможно това да се обсъди по-късно, но ако има така възможност да гласуваме още сега. Да, и аз щях да предложа същото, да гласуваме сега, да проведем гласуването, но по чешкия случай ми се иска да чуя какво иска да кажат колегите, тъй като въпросът бе поставен. Господин Гайер, няма да вземам позиция по случая в Чешката република, по-скоро ще направя обща бележка. Неофициално обсъдихме, макар и накратко, е, позицията на господин Пипер по доклада ВОН. Нещо, което е, може би трябва да се гласува тук в Комисията по бюджетен контрол. Госпожа Хюбнер също е на мнение, че не всички изменения на господин Пипер са от достатъчно високо качество, за да попаднат в становището на Комисията по бюджетен контрол. Естествено, членовете на Комисията имат право да внасят всякакви изменения, това, което намерят за добре. Господин Маринеско и неговите колеги също внесоха изменения от тип е, който нашата комисия не би приветствала, но разбира се, това е тяхно право. Въпросът е дали всяко изменение му е мястото в текста. Понякога е категорично, че има място в крайния текст едно изменение, понякога категорично е ясно, че няма място и има обаче и една сива зона. Не е съвсем ясно понякога, ако, дали изменението е редно да попадне в текста. Искам да изясним позицията си. Можем наистина да подкрепим възраженията на госпожа Хюбнер. Това е въпрос, който е, трябва да се разисква от е, координаторите и трябва да е, сме сигурни, че Комисията по бюджетен контрол ще се придържа към пределите на своята компетентност. Искам да помоля колегите да се съобразят с този въпрос и да си направят пуки от гласуването. Да, тук се объркаха вече две теми. Сега най-напред господин Епинг трябва наистина да се спрем на чешкия случай, нуждаем се от факти. Следващият въпрос е този за гласуването. Като председател е, ви предоставих документа от госпожа Данута Хюбнер, председател на Комисията по регионални въпроси. Тя изразява опасение, че голяма част от измененията са извън компетентността на Комисията по бюджетен контрол. Вчера и на миналото заседание на координаторите. Беше обсъдено дали други комисии, в частност тази по регионални въпроси, могат да се намесват в проблематика от наша компетентност. Ставаше дума за малките и средните предприятия. И мнозина от вас ме помолиха да се изкажат, за да защитя интересите на нашата комисия. Аз смятам, че Комисията по бюджетен контрол носи отговорност а, там, където са засегнати финансовите интереси на общността. Ние сме длъжни да заемем позиция по всеки въпрос, свързан с тази тема. Има една тенденция някои е, комисии е, да упражняват контрол след като е, ние сме се произнесли, но това мисля не съответства на нашия мандат. Въпросът се поставя периодично в съвета на председателството на председателите в комитета на председателите на комисии. Тук има отношение член 51. Ние сме длъжни да се произнасяме по всяка тема, свързана с финансови средства но раз... често пъти става а, дума за а, капацитета за освояване на средствата. Това е пряко свързано с темата на нашата дискусия в комисията. Например, изменение 35 бих дал М като иллюстрация. Не мога да кажа, не мога да кажа, че а, всички изменения са а, извън компетентността на нашата комисия обаче. Е вярно, че са политически въпроси, но понеже имат отношение към финансовата материя, напълно уместно е ние да гласуваме. Онези, които на пръв поглед не са част от нашата компетентност, са само политически изменени. А, нашето становище ще бъде предадено на водещата комисия, след като го гласуваме с мнозинство. И тя ще съобрази позицията ни по стандартния ред. В крайна сметка, никой не успорва факта, че Комисията по регионални въпроси по тази тема е водеща. Това е моята е, позиция, господин Пипер. Искам да кажа на господин Гайер, че напълно разбирам казаното от него. Аз разгледах част от измененията и не останах с впечатлението, че съвета е направил проверка. Секретарията е по-скоро. Миналата седмица господин Вон беше помолен да разгледа най-критичните изменения. Искахме да се оттеглят някои от текстовете. Получихме отрицателен отговор. Аз мисля, че по моите изменения няма съмнение относно правомощията на Комисията по бюджетен контрол. Председателя. Никой друг не иска думата. Нека да започнем с гласуването доклада ВОН. Започваме. Член 2, изменение 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Изменение 32.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 въздържали се, няма, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Ясно мнозинство. 34 за, против, въздържали се. Имаме мнозинство, приема се. 36. Извинява се председателя. 35 за, против, въздържали се. Приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против. Нека да проверим. По 37. Електронна проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да направим проверка. Изменение 19. Начало на гласуването.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 Всички ли гласуваха? Един глас повече за социалистите и демократите. Е, also im elektronischen System zeigt, е, dass bei der електронната система показва, че имаме един глас повече от социалистите и демократите. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Сега имаме един глас по-малко. Край на електронната проверка.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 Електронна проверка по 48. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Един глас повече за социалистите и демократите. Да, това е така. Сега май имаме един глас по-малко. Може ли да поясним кой има право да гласува? Господин Гайер, оттеглям моята карта. Господин Калфин, пита председател. Окей. Jetzt ist okay? <clears throat> Ja, möchten Sie noch abstimmen, Herr Kalfin? Möchten Sie noch abstimmen? Искате ли да гласувате, господин Калфин? Добре, благодаря. Така приключва гласуването. Приема се 16 на 10, двама въздържали се. 21 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 21 изменение, начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, не е ясно, нека да проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 52 за против, въздържали се. Не е ясно. Проверка по 52. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. За, против, въздържали се, отхвърля се. 54. За, против, въздържали се, електронна проверка. Край на проверката приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 и 57 за, против, въздържали се, електронна проверка по 56 и 57. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 22 е, entfällt. 22 отпада. Изменение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 Приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверка по 76. Всички ли гласуваха?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 въздържали се, електронна проверка по 80. Начало на гласуването. Всички колеги ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, ще трябва да проверим 81, начало на проверката. Край на проверката. Приема се. 8 е оттеглено, 9 също, 82 за, против, въздържали се, приема се. Изменя 10 за, против,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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 11 против. Приема се поздравление за докладчика. Искате ли думата? Не. В такъв случай преминаваме нататък. Благодаря на секретарията. Следващата точка. Гайон steige ein in die Ab. Това е следващият доклад колегата, на колегата Йенс Гайер, изменение 6. Начало на гласуването за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Изменение 6. Начало на гласуването. Ако всички са гласували. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение едно за. Моля да вдигате ръка. Против? Въздържали се? Приема се с мнозинство. Изменение 7 отпада, 20 отпада.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 Не е ясно. Може би е добре да проверим. 12-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването, ако сте гласували всички. 13 на 12. Съвсем малко мнозинство се приема. Изменение 12. 21. Отпада 22. Също изменение 13. За против, въздържали се. Приема се с мнозинство. Изменение 14 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 14-то. Начало на гласуването. Изменение 14. то Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 отпада. 16 за, против, въздържали се. Електронна проверка на, измене... на гласуването по изменение 16. Ако сте гласували всички, закривам гласуването. Край. Приема се изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2, за, против, въздържали се, приема се. Седма... 17, е- 2 и 18 отпадат. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, Против? Въздържали се. Трябва да проверим. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Изменение 19 за против въздържали се, приема се. Изменение 5 за против, въздържали се, приема се. И така. Гласуваме проекта на становище като цяло, начало на електронното гласуване. Моля да гласувате. Ако всички сте гласували, има ясно решение. Поздравление за докладчика Янс Гая. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Десета точка – Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик е Йорго Хацимаркакис. Започваме направо с гласуване. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало на електронната проверка по 15-то изменение. Край на електронната проверка. Приема се. Изменение 3 отпада. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, в държавите. приема се. Десето изменение за, Тук се иска разделно гласуване. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Също се приема. Изменение 11 за против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, т.е. това отпада. Изменение 2 за, против, въздържали се, не е ясно. Нека гласуваме електронно по изменение 2, начало, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по проекта на становище като цяло, електронно, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Поздравления на докладчика. Благодаря и за гласуването. Следващата точка е докладът за Европейския социален фонд и отмяна на регламент номер 1081. Каталин Сорин Иван. Направо започваме гласуване. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто е оттеглено. Пето за, против, въздържали се, приема се. Седмо за. Един момент, казва председателят. И двете отпадат. Седмо и осмо изменения отпадат. А не всъщност е, ще бъдат гласувани заедно. Кой може да се а, съгласи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Десето е оттеглено. 11 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по електронен път 11-то изменение? Край на електронното гласуване. Приема се. Дванайсет и тринайсет за, против, въздържали се, трябва да проверим. По изменение 11 и 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 и 16 заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 17 и 18 за против, въздържали се, приемат се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по проекта на становище като цяло, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Поздравление на докладчика. Благодаря ви. Приключваме с тази точка и стигаме до следващата. Проект на бюджета за 2013 година, мандат за участие е в тристранните срещи. Кристофер Фиелнер е, е докладчик изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по проекта като цяло електронно. Начало на електронното гласуване. В момента се гласува електронно. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Поздравления и за докладчика. Така стигаме до доклада на Иляна Иванова за иновационните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. Изменение първо за. Моля, вдигайте ръка против, въздържали се, приема се. Изменение 2, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3, не. 3. 3. Да, изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 4. За, против, въздържали се,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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 9 за. Вдигайте ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуване по становището в неговата цялост. Начало на гласуването. По електронен път. Край на гласуването. Голямо мнозинство, ясен резултат. Поздравление за докладчика, госпожа Иляна Иванова. Много благодаря. Така стигаме до края на гласуването. Много благодаря за проявената дисциплина, за начина по който работихме. 10 без 10 е. Спазваме графика. Преминаваме веднага към следващата точка посещението в Испания на делегация на Комисията по бюджетен контрол. Май избързах, така ли? Точно така. Делегацията на комисията в Испания. Може би нещо съм пропуснал, така ли? Точно така специалния доклад за политиката по рибарство е следващата точка. Обаче ще говорим за нашето посещение в Испания. И така, много интересен е контекста. Има ново правителство в Испания, то полага големи усилия за да се включат всички предвидени политики в рамките на европейското полугодие. Много интересна е програмата. Изготвили сме заедно с секретарята, с членове на делегацията. Участваха представители на комисията, на испанското правителство. Сега ми се иска да обсъдим тази точка. Ръководителя на делегацията е колегата Дерек Вон. Някой иска ли да каже нещо относно това посещение в Испания? Колегата Аяла Сендер. Заповядайте. Искате ли да се изкажете? Добре, няма проблем. Инес. Благодаря, господин председател. Искам един въпрос просто да задам. Видях видях, че колегите, които сме от там, от Испания, Салвадор Гаррига Поедо е бил участник. Защо той точно? В какво качество има още трима колеги, които може би биха проявили интерес? те не са членове на Кокобут, на Комисия по бюджетен контрол, но пак са испански депутати. Затова искам да попитам, защо точно Салвадор Гарига в качеството му на какво? Защото е испанец или има някаква друга причина? Има още трима испанци, които биха проявили интерес. Затова исках да попитам на какво точно се дължи неговият избор. Това ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с това, че е предвидено в програмата да се проведат срещи с местната управа, председателите на местната управа и с разпоредителите на управлението на фондове. Искам да попитам дали всички тези срещи са потвърдени или само са обявени в програмата. И освен това искам да кажа още нещо. Наистина има ново, мога така да кажа, на федерално равнище, използвайки немската терминология, има ново централно правителство, това е вярно, но има и други правителства, които са си запазили старата политическа окраска на управление. Например, такъв е случая в Валенсия или пък даже е променена политическата партия, която управлява на регионално равнище. И затова искам да посоча, че изявленията на един от министрите, които най-вероятно ще бъдат сега обект на дебата, е изявление на министър на централната власт, а не на, регионалния, на регионалната управа. Предвидена е също така среща с представители на Агенцията по патенти и марки в Аликанте. Искам да питам защо точно там е предвидено да се осъществи посещение Сметната палата. Нищо не е пратила като послание, че трябва да отидем да посетим, защо точно тази агенция е избрана. Благодаря. Äh, Благодаря. Мисля, че тези въпроси лесно могат да бъдат е, мога да ви се даде отговор по тях. Членовете на делегацията вече са избрани. И наистина документацията вече е подготвена и е разпратена на всички. Господин Вон е председател на делегацията, има по колеги от различни политически групи в нейния състав. Аз не мога да пътувам, защото трябва да се върна след това в Брюксел. Няма да пътувам в, на препосещението на, по региони аз е, само с Мадрид ще се задоволя, след това се връщам в е, Брюксел. Останалите колеги ще участват в, до край в е, проучвателната мисия. А пък испанците, които искат да участват, разбира се, че могат. Това е тяхно право, освен ако не бъркам. В такъв случай може да ме поправи секретарията. Разбира се, че колегите от Испания са добре дошли Въпросът за агенцията в Аликанте. Не знам обаче как, на какво се дължи предвиденото там посещение. Ще проверя. Ако някой обаче знае отговора, моля да го даде. Uh, äh, да. Отговарят ми, че това е по, по искане на колегите Рубик и Стойч те са проявили интерес да посетят агенцията в Аликанте. И това наистина е разумно. Ако сме там на место, можем да ги посетим. Защо не? Може би дори ще дадем пример за следващи посещения, в смисъл такъв, че не трябва само човек да посещава места, където има проблеми, а изобщо места, които дори могат да бъдат образец за подражание. Благодаря. Следващият оратор Гейер. Гайер. Да, благодаря ви. Искам да взема отношение по въпроса за състава на делегацията и участието на господин Салвадор Гаррига Поедо. Преди години посетихме такава една делегация регион в Италия – един местен парламентарист прояви интерес и не беше член на парламентарната комисия, нито пълноправен, нито заместник. Член на комисията, която организираше пътуването на делегацията, само че прояви интерес. Ние проведохме дебат специално по въпроса, за да видим дали е уместно, дали е не, да участва и стигнахме до извода, че не бива да пътува, въпреки че е местен регионален фактор. Защо? Защото резултатите от проучвателната мисия не винаги е гарантирано, че ще задоволят местните регионални представители, били те след това европейски парламентаристи. Така че решихме да не бъркаме, да не намесваме тези два фактора. Колегите от групата на социалистите, които участваха в комисията, Конт, също се отказаха от участие в една такава проучвателна парламентарна мисия. Поне до момента така действахме. Така че, може би сега вече е дошло време да намерим а, общ принцип на действие. Разбира се, че нямам нищо против. Аз лично срещу а, господин Салвадор Гарсия Пое. Допознавам го от комисията по бюджет. Той е изключително компетентен експерт от Народната партия. И ако стигнем сега до взимане на решение, аз определено ще тласна колегите от моето политическо семейство към едно положително решение. Ако е възможно господин Гаррига Боедо да бъде допуснат за участие. Но, но, ако решим, че само участници, членове на нашата парламентарна комисия ще пътуват, ще трябва той да се примири. Трябва да вземем обаче решение дали ще каним външни хора или не. Благодаря. Председателя. Сега по въпроса за миналото и за това как сме процедурали процедирали, не знам. Основавам се на правилата, на формалните правила и смятам, че по тия правила не можем да откажем участие в мисия на местен депутат, на депутат от съответната страна. Така съм разбрал поне. Госпожа Гресле, благодаря. Господин Гарига до съвсем неотдавна, бе заместник в нашата комисия. Трябва да проверим дали още продължава да замест, да има членство, дори и в качеството му на заместник в нашата комисия. В такъв случай не би имало никакъв проблем. За момента това е практиката. Титуляри, пълноправни членове и или заместници. Ако тези правила се запазят и не бъдат променени, то тогава няма защо да му откажем. офисът, службата в Аликанте, Агенцията за европейски патенти и марки. Това не е посещание, това е просто приятелска среща. Те не получават финансиране от е, европейския бюджет и за това не им се полага освобождаване от бюджетна отговорност. Тази агенция е агенция, както самото и име показва, изпълнителна агенция. От тях сме спестени, сме спестили 500 милиона. Спестили или натрупали. И не е лошо да проверим какво се случва с тези пари. Имат средства. Управ... Управленските им органи всъщност оперират, управляват тези, този излишък. Даже наскоро отвориха офис в Брюксел. Затова нека да видим какво се случва този, точно с тези пари. Така или иначе сме там, защо да не ги посетим? Не знам дали е много далече Аликанте от Валенсия, и смятам, че това е възможност да разрешим някои проблеми, които са сякаш наложителни и добре е да използваме посещението. Добре, председателя. Хубаво, ясно стана. 160 км делят Валенсия от Аликанте. Не е чак толкова далече. Госпожа Аяла обаче взиска пак думата. Благодаря господин Гарига вече не е заместник в нашата комисия. Така че, както каза господин Гайер, и ако председателят е съгласен, по-добре е заместниците да не пътуват. Местни представители ще имаме, имаме някои валенсианци дори. По въпроса сега за агенцията, тя се само финансира, както знаете, с патентите. Никога не съм я посещавала, просто това, което казвам е, че един след обед можем да посветим, разбира се, на среща с тях, но това ще ни отнеме време и няма да можем да допроверим до край това, което отиваме всъщност да проверим и за което има мандат Сметната палата. Не е лошо, разбира се, да посетим и агенцията в Аликанте, но това не е главната цел на нашето посещение. Няма значение дали ние ще отидем при тях, дали те при нас, кой в Валенсия, кой в Аликанте. Друг е проблема, аз го виждам поне по друг начин. Сметната палата казва, че има проблеми с освояването на фондове в Валенсия, така че отиваме специално това да проверим и наистина да го проверим до край, вместо да отидем да проверим една друга агенция, която сякаш няма никакъв проблем в управлението на средствата си, още повече, че се самофинансира. И затова, ако колегите, които са на посещението в Валенсия, бих ги замолила да настояват за запазване на програмата така както е предвидена, т.е. да се проверят тези проекти, които ни занимават по конкретния повод, повдигнат от Сметната палата. Благодаря. Госпожа Гресли има сега отново думата. Благодаря. Има още една агенция в Испания, Севиля. Не си спомням обаче каква е точно тази агенция. Знам само, че е в Севиля. Спомням си за нея, защото там има около 40-45 специалисти на щат и 79 члена на надзорния съвет. И това е лош пример за това как регулираме, как регламентираме. И Ясно ми е, че всяка агенция има свобода на избор на управленски модел. Но това е първият път, откакто аз съм член на Комисията по бюджетен контрол, при който посещаваме Испания. Дали да не поканим на среща с нас и втората агенция. Първо Аликанте, след това Севиля. Благодаря. Каза председателя. Ich informiert bin aus der Arbeit in anderen Ausschüssen. Така, това, което ми казват, че се случва в други комисии, като например Комисията по правни въпроси, е следното колеги, които не са пълноправни членове на дадена комисия, но са граждани на страната, която посещаваме, могат да дойдат. Така че можем да изпълним молбата на господин Гайер. Няма сега повече да задълбавам по въпроса. Обявяваме го за приключен. Да се разберат политическите групи една с друга. Сега по въпроса за програмата като такава. Нямаме много време. Отиваме, в, през, отиваме след обеда с влак от Мадрид до Валенсия и след това трябва да се върнем. Обратно, не знам дали ще може да включим и още допълнителни разговори, освен предвидените. Виждам обаче желание за разширяване на мандата, секретарята ще провери дали това е възможно, дали това е осъществимо. Колегата Гайер, заповядайте. Благодаря. Разбирам, значи, че агенцията в Аликанте ще дойде да ни види в Мадрид. И това си има обяснение – просто защото графикът на, графикът на нашето посещение изначално е предвиден само посещение Мадрид-Валенсия, който иска да ни види, като Аликанте, например, тяхната агенция, да дойде да ни види в Мадрид или направо тук в Брюксел. Виждам, че откриват офис. Програмата, графикът графикът е изработен, за да отговори на проблеми, които сме обсъждали преди това, а не сега. Не трябва сега да решаваме какво ще правим. На времето решихме какво ни интересува да свършим в Испания и, се, и така, и така създадохме програмата. Сега нека да не правим генно инженерство и да сменяме генотипа на цялата програма на посещението ни, просто защото някой сега е решил да бъде твор, творчески настроен. Това не отговаря на, на началната цел на нашето посещение. Нека да си я запазим. Благодаря, колега Гайер. Председателят казва, хубаво, разбрахме. Така или иначе, програмата, такава каквато е в момента, е изключително интересна и съдържателна. Благодаря. Eh, Благодаря, господин председател. Искам да уточня нещо. Да стане ясно на всички, че посещението е в Испания. Не, не искам да, става, да остават останалите с впечатлението, че посещаваме само Валенсия. Ще посетим и Андалусия и Мадрид. Така бе решено да се конструират нещата на първата ни среща. Виждам тук, че има неяснота. Агенцията от Аликанте ще дойде да се срещне с нас в Валенсия, не в Мадрид, както каза току-що преждеговорившия. Хубаво. Съгласна съм, че не, агенциите трябва да се посещават на место но не смятам, че трябва да се появяваме там като стражари с лупа, да видим, я да ви прегледаме сега какво ще намерим. Да, да, метафорично се изразявам, не ми реагирайте. Казвам, че не трябва да прекаляваме, да не стискаме хватката повече от нужното. Разбира се, че трябва да посещаваме и агенции, които дават добър резултат и агенции, които не дават добър резултат. Искам обаче ясно да подчертая, че посещаваме Испания. Ще се занимаем с въпроси на Андалусия и на Кастилия Ламанча, тези две автономни провинции. С други думи, не е само Валенсия на мушка. Е, да, благодаря. Благодаря за този коментар. Да. Вярно, че се казва Испания тази държава членка. Там отиваме. Точно така. Не искам да пропуснем възможността тук да изразим благодарността си и към комисията. Господин Марио Рата е а, ръководител на звено. Надявам се, че правилно произнесох името ви, казва председателят. Искам сега да ви дам думата случай, че желаете накратко да ни дадете информация или е, да направите коментар по програмата. Но с удоволствие отново казвам на вас благодаря, благодаря и на колегите ви за подкрепата, която ни оказвате. Well, thank you very much. Uh... Благодаря, господин председателю. Най-напред направили сме сведение максимално изчерпателно. Мисля, че по време на посещението ще можете да разисквате множество въпроси, свързани с оползотворяването на фондовете и на средствата от тях в Испания като цяло. Сега няколко общи идеи искам да споделя с вас. Е, е, ще ви кажа какво сме ви дали като материали. Първо, ще ви а, припомня, че от 1989 89-та година а, 170 милиарда евро от 99-та година всъщност 170 милиарда евро са е, насочени към Испания. От 4 до 5 милиарда се движи сумата, която се изплаща всяка година. Това е най-големия бенефициер на средства от е, помощните фондове на Европейския съюз. Е, на 145 междинни органа са поверени управленските задачи, регионални органи, агенции и други подобни. Като обзор. В миналото през предходния период имаше много сериозни недостатъци, констатирани в Испания, особено във връзка с обществените поръчки, тъй като закона за обществените поръчки не съответстваше на законодателството на Европейския съюз. Но рискът от грешки при финансовите сделки в настоящия период значително е понижен. Днес все още има проблеми и но за това Европейската сметна палата и е, комисията все още правят някои констатации в тази връзка, но положението като цяло се е подобрило. Е, повечето проблеми днес се улавят от националните одитни органи, които прилагат съответните мерки за корекция. Има и действия, които комисията е предприела всяка година. Например, имаме някои случаи на спиране и прекъсване на плащанията. Миналата година имахме 13 случая на проблеми на нивото на междинните органи. 13 бяха те през 2010 година, 2011 година бяха 9. Тук обаче не винаги се говори за системни грешки или недостатъци, а по-скоро за изолирани такива, които не се отразяват върху функционирането на програмите като цяло. Предприемат се и последващи действия, ревизии, одити, които се извършват от комисията. Има и периодични координационни срещи, за да се гарантира предприемането на съответстващи действия за отстраняване на грешките. Благодарение на това е, сме е, били в състояние да направим частични плащания, за да не спираме плащането изобщо. И в резултат на тези действия е, имаме повишени гаранции е, за плащанията, които извършваме. Това се потвърждава от последните ревизии. Програмата включва три региона. Защо именно те? Защото те бяха трите региона, където Европейската сметна палата е установила проблеми през 2010 година. Именно за това ние предлагаме тези три региона. Междувременно са предприяти някои мерки за корекция и положението се е подобрило. Не е напълно отстранено всичко нередно, но все пак има доста големи подобрения. Един последен пункт в програмата ще имате възможност да се срещнете с централни органи, представители на Министерството на финансите. Особено е, е важно е, да се проведе такава среща, защото това е водещият орган е, за управление на плащанията и е добре да се обсъдят всички въпроси, свързани с управлението на средствата с тях. На третия ден имате възможност да се срещнете с органа за ревизия има един единен одитен орган с регионални подразделения. Това ще бъде друга възможност да зададете въпроси за е, начина на тяхната на, организация на тяхната дейност и за е, начина по който се справят с проблемите, които са били открити или от комисията, или от е, е, Сметната палата. Това е, е обзор на положението. Благодаря ви за този обзор, за тази информация, че е съвсем ясно как са подбрани регионите. Има колеги, които желаят да се изкажат. Госпожа Аяла Сендер най-напред. Благодаря на комисията за брифинга и за помощта изобщо при подготовката на програмата на посещението. Искам да питам нещо конкретно. при определенето на договорите, на изпълнителите на договорите, как се взимат решенията, защото при присъждането на договори за обществени поръчки на местно на равнище, Комисията препоръчва като мерка за подобрение при присъждането на тези договори за държавни поръчки е именно това да се противодейства на отчетените в момента проблеми. Как вървят нещата? Благодаря. Благодаря. Ето следващият колега. Това е много добре, защото позволява да се проведат и разисквания. Вижте, че е, в структурните фондове е, в Испания и в Италия се наблюдават е, нередовности. Това видяхме в Италия след земетресението в Аквила. И така, моето мнение е, че има подобрения, но искам да ви попитам, ако и вие твърдите това, от кога е настъпило това подобрение. През последните 10 години има много висок е, ръст на грешките, е, така както и в предходния период. Всъщност, какви са реалните подобрения, е моят въпрос. И защо комисията през последните 10 години толкова голямо търпение прояви към тези нередовности? Председателят, има ли други въпроси? Господин Морета, заповядайте, за да дадете отговор. Well, um, if I may on the... Ако ми позволите, по първия въпрос за обществените поръчки искам да дам думата на колегата от отдел ревизии. може би той ще ви разясни съвсем точно. Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с това какво сме констатирали и какво се е подобрило в Испания. Започнахме да установяваме основните проблеми през 2005 година. През 2006 направихме план за действие – като замолихме испанските компетентни органи да повишат качеството на управлението и проверката и да отстранят нередовностите, свързани с договорите за обществени поръчки. Основните нередовности се състояха в изменение на договори, в сравнение с оповестеното пред комисията и бяха свързани също така с критериите за а, селекция. През 2007-2008 година испанците а, изпълняваха този план за действие. През 2009 година а, самите испанци бяха внесли корекции на стойност над 2,5 милиарда евро – в резултат на проверки и анализ на всички договори. След това испанците също внесоха изменения в законодателството си, за да изяснят положението с допълнителните строителни работи. Там също имаше проблеми. Мисля, че най-важната мярка, предприета през програмен период 2007-2013 година, е, се състоеше в това, че в правилата за тези, които в правилата, които уреждат измененията в договорите, всъщност те въведоха клауза за те наречените модификадост изменение на договора постфактум. В момента вече нямаме нередовност от този тип. ако все още откриваме някакви нередовности от този тип, те се отнасят до договори преди, преди законодателното изменение. Какви договори? Се контролират всички договори, сключени от възложителя, тъй наречените бенефициери. Е, за всички е, договори, е, които са над прага, който изисква оповестяване в официален вестник, както и контролираме договори, които са предмет на национален контрол, тъй като са под прага, който изисква оповестяване на европейско ниво и поради това се оповестяват само във вътрешен план. Председателят, благодаря. Благодаря. Искам само да добавя нещо към въпросите, зададени от госпожа Гресле. Мисля, че е трудно Италия и Испания да бъдат сравнявани, тъй като системите им са различни. Вярно е, че е, в ревизиите на Сметната палата Испания и Италия се цитират често, но това е защото това са много големи бенефициери. Всяка година има огромни плащания за това. Одити се правят всяка година и за това и често ги цитират. Що се отнася до Испания, е, има подобрение. В смисъл, че в Испания има независим е, ревизионен орган, който улавя повечето от проблемите. Това не е така в други страни. И за това действията се предприемат от междинните органи. А, и а, националният ревизионен орган просто гарантира, че всички тези действия а, са надлежно предприяти преди да а, даде положително становище при проверка. Това е основната разлика и именно от нея проистича подобряването на положението. Всички резултати от проверките на Националния ревизионен орган се съобщават изчерпателно на комисията, като ние на основата на тези резултати предприемаме своите действия. Председателят, благодаря. Искам да благодаря на всички, които говориха по тази тема. Приключваме сега разговорите и чакаме с нетърпение пътуването на нашата делегация до Испания. Поручвателна мисия, е това така приключваме и отиваме към следващата точка. Това е специалният доклад свързан с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Допринесли ли са мерките на Европейския съюз за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов? Давам думата на докладчика госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Доклада се нарича Допринесли ли са мерките на ЕСА за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов? Простия отговор е не. Не са допринесли за постигане на тази цел. Сметната палата отхвърля изцяло мерките на комисията и на държавите членки. Общата политика в областта на рибарството трябва да насърчава устойчивия риболов. Но намаляването на свръхкапацитета просто не се е осъществило. Улова намалява с 1 милион тона, 100 хиляди работни места са загубени, 1,7 милиарда евро са прахосани от 2002 година насам, когато става въпрос за извеждане от експлоатация на кораби. По отношение на освобождаването от отговорност за 2011 година, каква е отговорността на комисията? Тук. На първо място, комисията не успява да определи и придаде количествено измерение на свръхкапацитета и свързването на капацитета с възможността за риболов. На второ място няма ясно определение на правата за риболов. На трето място няма обосновка на целите за намаляване на капацитета. Освен това, комисията не успява да актуализира риболовните регистри. Като цяло, аз съм съгласна с препоръките на Европейската сметна палата. Аз обаче искам да отида още по-нататък и смятам, че трябва да откажем освобождане от отговорност на комисията във връзка с ОПОР. Не можем да отлагаме такава мярка. Освен това, финансирането на тази обща политика в областта на рибарството трябва да спре, тъй като няма полза от него и е, тази политика трябва да бъде оставена на държавите членки. Благодаря. Благодаря, госпожо Андреасен. Нека да започнем разискванията сега. Преди да дам думата на господин Лазаро от Сметната палата, Е, вероятно ще чуем комисията. Първо ще дам е, думата на госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа от името на колегата Фелнер, който не може да присъства днес. Искам да благодаря от негово име на госпожа Андреасен за доклада. Искам да благодаря на палатата за интересната информация. Още веднъж благодаря. Благодаря, госпожо Иванова. Колегата Гайер. Искам да благодаря на докладчика на Сметната палата. Много важно становище. Става въпрос за общата политика в областта на рибарството. Аз съм съгласен с идеите на Сметната палата, с проблемните области, които тя очертава, тъй като искаме този инструмент да служи на интересите на Съюза. Когато става въпрос за реформата на ОПОР, сега е момента да се работи. Доклада на Сметната палата не само, че е ценен, но и е уместен – от гледна точка на момента. Като докладчик в Сянка аз съм съгласен с много голяма част от бележките на Сметната палата, но не съм съгласен с идеята за ренационализация. В Комисията по рибарство говорим за квоти, за намаляване на субсидиите за сектора. Това е един болезнен процес. Особено когато става въпрос за моята политическа група, тъй като има колеги, които идват от райони, е, където риболова е много важен, има колеги с екологични убеждения и така нататък. Една ренационализация би означавала Е, разширяване на флота и абсолютно опоскване на океаните от към риба. Става въпрос за устойчивост. От економическа и екологична гледна точка ренационализацията не е добра идея. Моята политическа група отхвърля нещо подобно от гледна точка на устойчивостта. Председателя. Благодаря. Имаме изменение към становището. Мога да се обърна сега към Сметната палата. Искате ли да кажете няколко думи? Господин Лазаро. Благодаря, господин председател. В допълнение към презентацията, която направих пред вас на 19 февруари, нямам какво да кажа. Готов съм да отговоря на всички въпроси от ваша страна. Задачата на Сметната палата е да представи на вниманието на законодателните органи всички проблеми, които съществуват по отношение на опозотворяването на средствата от бюджета на Съюза. Тук говорим за проблеми, които сме видяли след направените одити и съответно правим препоръки и заключения. Ние Нямаме правомощията да правим предложения от политически характер, но се радваме, когато получим възможност да очертаем проблемите и да дадем предложения за тяхното решаване. Благодаря, господин Лазаро. Доклада на Сметната палата ясно показва какви са проблемите и ние ще трябва да си е, направим е, бележка. Кой е тук от е, комисията? Бихте ли се представили, тъй като не знаем вашето име? Заповядайте. Комисията. Благодаря, господин председател. Казвам се Доминик Ловией, работи от 20 години в ДЖ Мари. И наскоро бях назначен именно в работната група по този регламент и разбира се връзките с парламента и комисията по рибно стопанство, както разбира се и вашата комисия за бюджетен контрол. По въпроса, който питате, който задавате, Започвам с благодарност за възможността, като ми давате да взема отношение. И нека да започна с кратко, кратък преглед на това, което бе повдигнато по въпрос 12 и по въпрос 13, свързани с ренационализацията на комисията по, на политиката по рибно стопанство. Четирите посеща, четирите препоръки на Сметната палата ще ги представя в обратен ред. Това е точка 12, както я вече обявих. Първото, първата препоръка е свързана с актуализиране на регистрите на дневниците. Разбира се, че това може да се извърши, при това редовно от държавите членки. Вече има такъв механизъм, въведен от комисията и ако, ако финансирането от фонда за рибарство не е съгласно нормите, то това веднага се отчита като неправомерност, като нередовност. Втората препоръка е свързана с модернизирането на риболовните кораби без без увеличаване на капацитета. И тук има едно езико, една езикова неточност. Това не е капацитет, това е ефикасност по-скоро. Капацитет на полезно действие, може би. Нещо, което определено е било разтълкувано погрешно от държавите членки и не е било отчетено от контролните органи, когато избират какво да финансират в противоречие на препоръките на Сметната палата. Затова бе изработен план за действие на комисията, който предлага юридически приемливо тълкование на това какво значи ефикасността на един риболовен кораб, не само неговият капацитет, а по-скоро капацитетът му на полезно действие. След това процедурите, които вече се практикуват от държавите членки, да се провери дали те отговарят на изискванията, в смисъл такъв да не повишават а, този капацитет на полезно действие и създаване на един такъв постоянно действащ механизъм и за бъдещето. Това все още не е завършено, тъй като за някои държави членки това е огромно, гигантско действие. В някои държави членки има хиляди, хиляди проекти. Следователно, представете си административното предизвикателство колко е голямо. Третата точка, третата препоръка на Сметната палата е свързана с трансфера, с прехвърлянето на права за риболов. И тук сме вече в дългосрочен план по-скоро разположени, защото тук се предвижда създаването на нов европейски фонд по рибното стопанство и морското дело. Изработва се в момента и се предвижда проектите за модернизиране на риболовните кораби да бъдат насочени именно към екологичните аспекти и към аспектите свързани с безопасността и хигиената на труда. Това е най-опасната или сред най-опасните професии в Европа. Смъртността е много висока. Ето за това е необходимо да продължаваме да работим в помощ на тези хора, за да може и те, и тяхното здраве и живот, и риболовът да бъдат едно устойчиво предприятие. Сега, някои от проектите се подчиняват на идеята да се прекрати финансирането за оттегляне на риболовен капацитет. Това е в посоката, която препоръчва Сметната палата. Сега, какво ще бъде, какъв ще бъде резултатът, все още не е ясно, но така или иначе ще зависи в голяма степен от препоръките, които изработи вашият комитет. И сега 13-та точка от доклада на госпожа Андреасен, преминавам към нея, тук се предвижда ренационализиране или поне препоръка на политиката по за стопанство и съответно отхвърляне на общата политика. Искам първо да посоча един аспект подчертан от Сметната палата. И този аспект е един от многото, които има тази обща политика в областта на рибарството. Тя е свързана с така наречената ОС номер едно, свързана с финансирането, както и с извеждането от експлоатация на излишния риболовен капацитет, както и помощ, била тя социална или економическа, на моряците, рибарите и другият риболовен екипаж. Тук са предвидени 3 милиарда помощи, 1 милиард и 200 милиона са за тази първа ос, т.е. 30%, по-малко-малко. В Сметната палата предвижда действия за част от тия 30% за преодоляване на дефекти и недостатъци, които учава Сметната палата при прилагането на общата политика. Докладът им не казва, доклад на Сметната палата не казва, че трябва да се елиминира тази ос номер едно, а още по-малко целият фонд. Следователно, трудностите не са кой знае колко по-различни от трудностите, които изпитват изобщо структурните фондове, например регионалната политика или фонда за социално подпомагане и никой не предлага те да бъдат заличени. Тоест, Проблемите са специфични, както виждаме. Специфично се получават в една от осите на прилагане на един европейски фонд. Предложението да се заличи целият фонд и изобщо цялата политика за рибно стопанство няма значение към какво са насочени перата, дали те са регионални, териториални, социално или економически или свързани с адаптирането с, към новият контекст на необходимост от устойчиво развитие, тук това би било, както често казват англоговорящите, да изхвърлим водата, бебето с мръсната вода, т.е. покрай плявата да изхвърлим и житото. Това е едно предложение, по повод на което искам да настоя, че не бива да забравяме, че е хубаво ренационализация на политиката – за рибно стопанство, но това вече сме го виждали. И това, което сме <laughs> виждали е много по-лошо, както сигурно си спомняте, по отношение именно на увеличаване на помощта за контролиране на този риболовен капацитет. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря на представителя на Европейската комисия. Сега трябва тук в комисията да гарантираме правилната употреба на а, средствата на европейските накоплаци. Това е основната ни грижа. Що се отнася до политическите цели, естествено, че между групите ще има разногласие. Това е съвсем ясно това, което току-що каза комисията, че има добър основания за комюнотаризиране на някои а, политически сфери, а, се споделя широко в Европейския парламент, но има колеги, които са и на друго мнение. А, Сметната палата прави предложение за ефикасното използване на средствата и комисията се вслушва. Това ще позволява и в бъдеще да решаваме проблемите своевременно в общ интерес. И така, в заключение, давам думата на госпожа Андреасен, докладчик. Thank you, Chair. Благодаря, господин председателю. В общи линии е, искам да се спра на някои коментари, направени от господин Гайер. Той твърди, че се противопоставя на повторната национализация, тъй като това ще позволи е, оголемяване на флотовете и опоскване на световните океани. Right now we are fishing. Ами според мен точно това става и сега. Ние опоскваме океаните. Така че според мен ренационализацията няма да направи нещата, кой знае колко по-лоши. Е, имало е минало, в което не е съществувала обща риболовна политика. Държавите членки сами са имали риболовни политики. Е, до добре е функционирала тази система. Защо да не променим сега една система, която пък не функционира толкова добре? Според комисията, Сметната палата визира един аспект на общата риболовна политика. Това е вярно. И тук става дума за 13% от общия бюджет за рибарство. Европейската сметна палата не казва че е, трябва да е, се откажем от е, обща риболовна политика, но има крещящи цифри, в които трябва да се вгледаме. 90% от запасите са предмет на свръхексплуатация. 30% от тях са над биологичните лимити. Около 100 000 работни места са изгубени. Мисля, че това са цифри, които заслужават да помислим за промяна в политиката. Не бива да забравяме, че е, водим този разговор в светлината на освобождаването от отговорността. Това е действие насочено към миналото, а не към бъдещето. Е, комисията даде много отговори и информация, е, свързана с това, че в бъдеще новата риболовна политика ще предложи лиш, решение. Ние в момента обаче гледаме назад във времето и на основата на това, което е станало в миналата, в миналото, трябва да вземем решение за бъдещето. Обещанията са това, което са обещания и нищо повече. Благодаря, госпожо Андреасен. Мисля, че можем да обявим тази точка за изчерпана. Всъщност по този начин изчерпахме и дневния ред за днес сутринта. Припомням ви, че след обед имаме изслушване, свързано с бъдещата работа на Сметната палата. Благодаря ви сърдечно. В 3 часа продължаваме заседанието. Благодаря ви сега, обявявам тази част от заседанието ни за закрито.